Einen schönen Nachmittag für alle. Добър ден на всички! Искам да започнем заседанието. Моля, заемете местата си и ако обичате, слушайте по-внимателно. Това би било много мило, казвам го още в началото. Тази среща, това заседание се е, предава по стримлайн, така че ще ви моля да имате съответно поведение, да не бъбрите много в залата а да слушате внимателно. Вие всички познавате нашето предложение за дневен ред и искам да запитам дали имате забележки по дневния ред. Изменения. Също виждам, че нямате предложения за изменение, така че с това обявявам дневния ред за прият. Както вече казах, тази среща се предава по вебстрим. Освен това, както винаги, сме предвидели съобщения на председателя и първо Искам да попитам дали преводът, е, който сме резервирали, е, се ползва. Мога да кажа, че до сега винаги е ползван превод и до сега никога не сме имали случай на неползван превод. И накрая нещо много важно, а именно Комисията за жените заедно с е, нашата комисия ще проведе изслушване за Work-Life Balance и Gender Equality – това изслушване ще се състои на 19 март от 16 до 18.30 часа. Проекта за дневен ред ще ви бъде изпратен и разбира се всички сте поканени най-сърдечно. Не само жените, но и мъжете. Сега имаме едно съобщение на господин Йори и му давам думата. Благодаря, госпожо председател. Yeah. Благодаря, госпожо председател. Преди да започнем работа, бих искал да задам въпрос към председателството на комисията. Чух една новина, а именно, че комисията е изпратила отговори на нашите въпроси, свързани с проблемите за, на фонда за лицата, които са най-унеправдани. Имаше въпроси свързани с така наречените социални плод зеленчуци. Чух, че са изпратени отговори във връзка с тези социални плод зеленчуци. Вярно ли е това? Ако е вярно, искам да знам какво е съдържанието на отговора на комисията. Тоест, изпратила ли ни е комисията писмо с отговор и ако отговорът е да, какво е неговото съдържание? Jetzt haben wir hier irgendein Problem. Sorry, ich habe Не мога да ви предоставя задоволителен отговор, но ще разговарям с Първанш Берес. Тя утре ще бъде тук и утре тя ще ви отговори. Ако обичате, просто ни позволете един срок от няколко часа, за да получите задоволителен отговор. Той ще бъде предоставен на всички, защото знам, че и другите се интересуват от него. Добре, Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Един въпрос. Споменахте 9 март като дата за съвместно заседание между нашата комисия и друга комисия, обаче 9 март е неделя. 19 март между 16 и 18.30 часа във всички случаи ще получите документа в писмен вид така че ще можете да включите това в вашия личен план. Това е наистина една проява, на която много държим. Сега още веднъж ще погледна протоколите от последните заседания, дали има възражения по тях. До сега не са внесени възражения в писмена форма. Виждам, че в момента няма и устни възражения, така че протоколите са одобрени. Ще ги откриете в протокола от днешното заседание в писмена форма. И сега продължаваме с първата точка от дневния ред по същество. Това са допълнителните пенсионни права. Това е една тема, която върви от 10 години. Госпожа Омен Ройтен е докладчик и е, мисля, че преговорите вече приключиха. На 4 декември Корепер се съгласи с е, резултата от преговорите. Нашата комисия също се съгласи с този резултат през декември и сега става дума за това, че съветът ще трябва да одобри като цяло резултата. Има някои въпроси от технически характер, също така и въпроси от езиково-редакционен характер. И когато бъде одобрена тази тема, това досие вече ще може да влезе в пленарна зала и ще можем още по време на този мандат да гласуваме по това досие. То е изключително важно, защото засяга изключително много наети лица и е, всъщност се получава така, че мобилността се наказва, ако не се уреди тази материя. Сега искам да дам думата на докладчика госпожа Омен Ройтен. Ние приемаме, че на 17 декември ще е, се е, приеме и след това при нас да мине на второ четене, като е, приемам, че ще мине много бързо. Ще ви кажа датите, значи съветът ще вземе решение на 17 февруари, след това решението ще ни бъде изпратено. Приемаме, че по време на второто пленарна сесия в Страсбург ще сме получили вече този документ от съвета, но това означава, че ние в комисията ще гласуваме на 18 март и на последното ни заседание в Страсбург през април е, ще се е, постави на гласуване това досие. Имате ли въпроси? Не. Тогава вече можем да преминем към следващата точка. Следващата точка е междинен доклад на господин Ери за едно решение на съвета по тристранната социална среща на върха за растеж и заетост. И сега давам думата на докладчика господин Ери. Е, Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Тук не става дума за тежък или сложен доклад, но темата е много важна за всички, които тя засяга. Става дума за тристранната социална среща на върха. Това е среща на върха, която винаги се провежда в коларите на срещата на върха на Европейския съюз и чрез нея се допитваме до социалните партньори за техните мнения. Значи става дума за тристранна среща на върха по социалните въпроси. Правното основание за такава среща съществува. Правната уредба малко бе променена е, с новите правила, създадени от Лисабонския договор. Миналия път говорихме с представителя на комисията, с представителя на съвета и дори днес съм разговарял с представители на синдикатите. Смятам, че наистина съм се допитал до всички, запознат съм с позициите на всички заинтересовани. Съвсем очевидно, лобистите също ни намериха опитаха се да упражняват натиск и от страната на работниците, и от страната на работодателите. Има синдикати, които биха желали да получат по-широка роля в този процес, не само като членове на Европейската профсъюзна конфедерация, но и като синдикати в собствено качество. За това е, Пърхме контакти е, както с работодатели, така и с работници и с представители на Юро Чембърс в тази връзка. Е, социалните партньори вече разполагат с системи и не смятат, е, че трябва да има създаване на нови системи. Имаме вече протокол, много е премерено времето. Колкото повече са участниците, толкова по-малко време ще имат за изказване. Трябва, може би, да кажем, че дори Бизнес Юръп и Европейската профсъюзна конфедерация би трябвало да представят становищата си на съвета и комисията. Тоест, трябва да се направи е, е, всичко възможно да се получат тези становища. Това не е нещо факултативно, нещо доброволно, а задължение. Работодателите и работниците бяха на едно мнение за това, че всичко, което фигурира в проекта на комисията, означава черно на бяло да се запише това, което съществува като практика през последните няколко години. Във връзка с измененията имаме два компромиса компромис А и компромис Б. Компромис А засяга социалистите. Тук са обединени две изменения. Смятам, че е, зелените и ЕНП също ще бъдат е, съгласни с компромиса. По отношение на компромис Б има едно разграничение тук, разминаване в мненията на социалистите и ЕНП. Е, става дума за ролята на парламента. Дали парламентът да има право да участва в срещата на върха. Според социалистите трябва да се изпрати парламентарна делегация на срещата на върха по социалните въпроси, но нито работодателите, нито работниците са съгласни с тази идея. Много малко е времето и то трябва да се използва рационално. И Както казвам, тук социалистите и ние, ЕНП, се разминаваме във вижданията си. Кой ще присъства на срещата на върха? Е, съответните министри на ротационното председателство и на следващите две председателства. Това ще помогне. Смятаме обаче, че преди всичко трябва да се постигне диалог между социалните партньори. Тоест, не задължително да пращаме цяла парламентарна делегация. Аз самият не смятам, че е прекрасна идея да се изпрати парламентарна делегация. Това е диалог между социални партньори и с социални партньори. Ако работодателите и работниците не желаят да поканят парламентарна делегация, не бива да ги принуждаваме. Това е техният диалог, тяхната среща на върха. Те трябва да вземат решение за нея. Значи социалистите, както казах, дават тази идея да се е, изпрати парламентарна делегация, която задължително да бъде поканена. Аз не съм съгласен с това. Обясних защо. Е, това не е наша среща на върха. Трябва да оставим социалните партньори да си вземат решения за собствената среща, за собствения диалог. те сами да преценят е необходимо кого да поканят. Не можем да ги принудим да канят която и да е делегация, включително парламентарна такава. Разбира се, участието в такава среща на върха може да има предимства за нас. Добре е да се види от първа ръка лично как се развива социалната среща, как протича тя, но това, както казах, е, е проблем, който трябва да бъде решен от социалните партньори. Срещата е тяхна. Не съм съгласен с изменението на колегата Бекер във връзка с представителството на работодателите и на работниците. Не мисля, че е наша работа да решаваме колко представители на работодателите и на работниците ще могат да участват. Те сами ще вземат това решение – съгласно процедурите, които са установени и до сега са функционирали много добре. Така че не съм съгласен с изменението на колегата Бекер. Извън тези възражения, мисля, че няма да имаме проблеми с доклада, защото за всичко останало сме, така да се каже, на една дължина на вълната. Благодаря, скъпи колега Йори. Сега докладчикът в сянка и от групата на социалистите, това е нашата колега Клод Арбела Балдахино. Дава ми думата. Моля. Um, uh, Благодаря отново, госпожо председател. Първо, Сътрудничеството ни по това досие е много добро. Днес сутринта проведохме много резултатна среща с профсъюзите. И е, бяхме уведомени за е, необходимостта от е, участие на социалните партньори в изработването на политиката на Европейския съюз. Бяхме уведомени е, за тяхната роля. Е, ние искаме е, статус на наблюдатели. Това, е, което е, казваме, е, че е необходимо на тази е, тристранна среща на върха с социалните партньори е, да имаме статус на наблюдател. Е, значи това малко създава опасения за нас в компромисното изменение, а именно това, че не се предвижда такъв статус на наблюдател. Разочароващо за нас е, че миналата седмица на срещата на, координ... на докладчиците Сянка говорихме едно, а сега изведнъж се оказва, че позицията се е променила. Е, обсъдихме този въпрос и аз казах, че е, е важна ролята на парламента е, в разработването на социалната политика и като се има предвид е, как следим социалната политика, заетостта, ние можем спокойно да имаме статус на наблюдател на тази среща на върха. От друга страна, има и друг въпрос – за който няма подкрепа, например, идеята комисията да се спомене на а, е, срещата на върха а, е, и е, да се а, привлекат социалните партньори в работата по европейския семестър, защото социалните партньори са тези, които знаят как се отразяват економическите мерки в социалната сфера. Е, след всички тези дискусии, е, мисля, че е по-добре е, да стигнем до компромис по тия въпроси, а не да се разминаваме в позициите си. Не виждам други желаящи да вземат думата. Не виждам и Мариан Харкин, а всъщност тук е. Тя е докладчик в сянка. Мариан Харкин, всъщност не, тя не е тук. Карин Мадарина е тук. Вик не е тук, госпожа Мекентар не е тук. Вероятно докладчиците в Сянка следят е, заседанието от е, кабинетите си. Давам думата на Томас. Благодаря. Е, искам да апелирам към социал-демократите да направят компромисни или сме със статут на наблюдател или не. Иначе нещата стават много сложни една резолюция на Европейския парламент. В нея изтъкваме съвсем основателно ролята на социалните партньори и ако постигнем споразумение, този резултат ще бъде в сила за нас. Така че тук ние предвидихме много голяма свобода на действие. Не искам да бъдем наблюдатели, нашите задачи са други. След това, когато с голяма сигурност можем да докладваме какво се е получило, дали е било успешно или не, в нашата комисия по заетост ние ще се занимаем с тази тема. Мисля, че не ни е необходим статут на наблюдател. Ние познаваме това от много делегации, които имат доста изкуствено подбран състав и тъй като доста хора липсват, какво мога да кажа, те не са длъжни да доказват, да докладват, обаче всъщност такова задължение съществува. Така че аз съм абсолютно съгласен с Шаба Ори да нямаме статут на наблюдател, това не е необходимо, резултатите ще ги получим и без това, Вярвам в силата на нашите социални партньори, които наистина можем да наречем приятели. Мисля, че имаме добра обща традиция, така че не ни е необходим компромис. Няма в случая или-или, поради което смятам, че доклада на Шаба Ери е добър. И желанието на докладчика беше при първия компромис е, е НП и е, Зелените всъщност ще гласуват за това, което е договорено с социал-демократите, така че бихме приели този компромис. Английски. Мариан Харкин. Разискваме е, социалната среща на върха, тристранната социална среща докладчик е, по становище при нас е господин Ери. Искам, е, ако желаете да се изкажете, сега да ви дам думата. Благодаря. Извинявам се, че дойдох късно. Най-напред, мисля, че мога да задам въпрос към комисията. Като чета текста, гледам компромис Б. И четейки текста на комисията, Там се каза, че в зависимост от дневния ред могат да бъдат поканени и представители на други председателства и други комисари. Четейки това на английски, аз виждам а, желание за участие, но да вземе участие и да участва на едно и също. И за това въпросът ми е дали те участват в самото заседание или имат статус на наблюдатели? Задали сме този въпрос, но до сега не сме получили отговор и е добре да се изясни в този момент. След това нека погледнем нашите предложения. Нашето предложено компромисно изменение бе председателят на комисията по заетост и социални въпроси също ще бъде поканен да вземе участие, което означава не наблюдател, а пълноценно участие в заседанието, в срещата на върха. Искам разяснение от комисията. До сега все още не ми е ясно какво се има предвид. След като това бъде изяснено, личното ми мнение Ако смятаме, че председателят на комисията трябва да участва в процеса, а аз мисля, че е така, това не трябва да зависи от дневния ред, защото дневният ред винаги ще бъде преди всичко за, за, за безработицата и то особено сред младежите. За това се извиква срещата на върха. Други ведомства, економически, земеделски и други комисари, които не отговарят пряко за заетостта и социалните въпроси, могат да бъдат поканени е, в зависимост от това какво ще се включи в дневния ред. Това е смислено, това е разумно, обаче самият дневен ред винаги ще е за безработицата и за това председателят на нашата комисия трябва винаги да присъства, защото темите на тези срещи на върха винаги ще са изключително социални по същество. Благодаря. Имаме намерение да поканим представители на комисията за да отговорят първо на вашия въпрос и след това да пояснят процедурата. На мен беше съобщено, че Шампал Трикар ще бъде на наше разположение. А всъщност не, не той, а някой друг – от звеното социален диалог в индустриални контакти. Може би е добре да се представите. Благодаря. Бянка Бусио. Замествам господин Жан-Пол Трикар. Във връзка с въпроса, който току-що бе зададен, накратко ще отговоря, че не съществува статус на наблюдател е, в решението, с което е, се определя да се провежда е, тристранна среща на върха по социалните въпроси. Представителите на съвета и на комисията са част от делегациите на тези две институции. Тези две институции, следователно, решават сами кой ще участва от тяхна страна срещата на върха по социалните въпроси. Тристранната среща. Надявам се, че това е дало отговор на зададения въпрос. Я, yeah, um, da... Да, обаче аз искам да задам един допълнителен въпрос. Не е обичайно в рамките на дневния ред, но все пак ще попитам. Струва ми се, че е необходимо, тъй като имаме открити въпроси. Искам да попитам, следва ли това да се разбира така, че процедурата не може да бъде приключена, защото има известно откриване в Германия и в Великобритания, което ще трае малко по-дълго. Вие имахте въпрос или искате да обобщите? Във всички случаи ще ви дам думата. Може би е, ще отговорите на този въпрос. Бихте ли описали точно процедурата? Тя е много важна в този формат за вземане на решение. Е, ефективно. Благодаря, госпожо председател. Наистина. Позицията на комисията се опира като правно основание върху член 351. Тук има съгласие с парламента. Но процедурата е, предполага вътрешна ратификация от страна на някои държави членки. Това са Великобритания и Германия. И тази ратификация във Великобритания може да е, отнеме много време. Значи, е, внесен е законопроект е, с всички е, идеи, които се опират върху правното основание на член 351. Обаче процедурата трае много месеци. Същото горе-долу въже и за Германия. Е, Затова двете страни в момента не могат да ратифицират, т.е. те не са приключили ратификационните си процедури. Äh, Благодаря. Сега давам думата на докладчика господин Шаба Ери. Благодаря. Е, е, е, Знам, че е, има ратификационни процедури, върху които не можем да влияем, но все пак е, тук трябва да е, е, направим разграничение. Е, трябва да отразим черно на бяло практика, която съществува отдавна. Трябва да я формализираме, да я официализираме. Социалните партньори казаха, че са съгласни с проекта на комисията, тъй като той просто обобщава всичко, което съществува като практика от години. Големи промени няма да се приветстват. Що се отнася до моето изменение, ако погледнете последното му изречение, то гласи, че според дневния ред могат да бъдат поканени и други министри или други участници. И може би бихме могли да поканим тук, да добавим, т.е. председателя на комисията по заетост и социални въпроси на парламента. Нека оставим последната дума на социалните партньори. Тоест, да добавим, че социалните партньори, ако дневния ред изисква или допуска това, могат да поканят председателя на комисията по заетост и социални въпроси. Ако ги задължим, то срещата вече няма да е тристранна, а ще е четиристранна, а целта не е такава. Ние си имаме процедура, съгласно която на по-късен етап се запознаваме с резултатите от тристранната среща, тъй че не сме длъжни да участваме. Дневният ред на нашата комисия вероятно ще отрази в един момент дневния ред на тристранната среща на върха, тъй че няма нужда да ги принуждаваме да ни канят. Нека не бъдем по-католици от папата. Нека тристранни, социалните партньори решат кого да поканят на тази тристранна среща сами. Äh, Благодаря. С това приключваме дискусията по тази тема. Утре е гласуването и е вероятно по време на пленарна сесия през март е, тази тема да бъде включена в дневния ред. Така, скъпи колеги, сега приближа... преминаваме към следващия доклад, който ще гласуваме утре. По него днес има възможност за дискусия. Това е становището на Юта Штайнрук по предложение за регламент за изменение на регламент 718 е, от 1999 година относно политиката за капацитета на флотите на общността. Моля Юта Штайнрук накратко да е, представи темата и след това ще дам думата на докладчиците в сянка. Моля. Благодаря, Елизабет. Благодаря на първо място на докладчиците в Сянка за тяхната интензивна и конструктивна работа по тази тема. Искам още веднъж да се върна на дискусията, която проведохме във връзка с измененията. защото беше посочено там, че е неподходящо че аз е, искам да направя от е, един фонд, е, който е екологичен, социален фонд. Още веднъж накратко искам да цитирам предложението на комисията. В член 8 от регламент се съдържат мерки, които покриват само социални аспекти. Тези мерки обаче могат да бъдат разширени, е, да бъде разширено приложното им поле и да обхванат мерки по обучение, мерки по организация на бранша, също така иновации и създаване на по-добра екологична среда. Така че аз не давам нова насоченост на фонда, а действам точно по смисъла на член 8, по който ние отговаряме. И накрая успяхме да разработим два компромиса. Компромис А е, при него става дума за предоставяне на информация за повишаване на квалификацията и компромис Б. Там е, имаме подобряване на е, възможността за е, титуляра, за е, е, собственика, но от друга страна и за е, заетите лица. Жалко, че е, НП и АЛДЕ не проявиха готовност към по-нататъчни компромиси. На последната дискусия ние подчертахме тясната връзка с социалните партньори всички политически групи я изтъкнаха и за мен това беше важно условие за изразходване на средствата в интерес на предприятията и на наетите лица в флотите на общността, да имаме формално обвързване на работодателите и на работниците, защото и е, двете страни са социални партньори и те трябва да участват в разпределението на средствата. Те познават е, потребностите, познават е, тези потребности от най-различни аспекти и смятам, че е много добре да се проведе такава дискусия и че въобще се проведе такава. Сега искам накратко да поясня защо ние като Комисия по заетостта дискутираме аспектите на заетостта, а не екологичните и други аспекти. В тази връзка искам да посоча внесените изменения. Благодаря. Докладчиците в сянка Деви Каса от НП. Не го виждам в залата. А, всъщност да. Данута Язовецка. Всъщност ще говоря от името на Дейвид Касъл и, и давам думата сега. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Штайнрук за работата по това становище. Искам да благодаря за това, че съгласи да работим в дух на сътрудничество. Е НП ще подкрепи компромисните изменения А и Б, само че няма да подкрепи други изменения, които биха променили приложното поле на фонда. Това може да забави достъпа до средствата за онези, които имат нужда от тях. Благодаря, Данута. Аз мисля, че ти ще направиш изказване, но с това въпросът е, е изяснен от Алде Филип Депакъл. Не го виждам в залата. Филип Бенион ще говори от негово име. I, да, аз ще се изкажа от името на колегата Дебакер. Колегата би искал да благодари на докладчика за работата по това досие. Колегите са имали е, срещи, на които са се договорили за компромисните изменения, само че господин Дебакер не е съгласен. Той смята, че комисията има добро предложение и то не трябва да се променя. Предложението на комисията казва кога могат да се използват средствата. Те не са неограничени, така че ние би трябвало да ги използваме за екологизацията на флота и за модернизацията му. В момента в фонда има някъде около 35 милиона, а има около 10 хиляди баржи и ако направим една проста сметка, ще видим, че ще има само около 3500 евро на баржа. Сектора, за който говорим, е в тежка криза и би трябвало средствата да се използват, за да се направи той по-привлекателен. Използването на фонда в качеството му на пенсионен фонд няма да създаде необходимите стимули. Ето защо ние трябва да се договорим по това предложение по възможно най-добър начин, тъй като това ще е от полза за сектора, ще му даде необходимия стимул да се развива и ще превърне този вид транспорт в една екологична и надежна альтернатива. От групата на зелените аз съм докладчик в сянка, а, тъй като другите докладчици сянка не са тук и никой не иска думата, мога да кажа съвсем накратко, че ние сме много доволни от резултата. Компромисните изменения са такива, каквито ние горе-долу си представяме, поне що се отнася до нашите предложения за изменение. И се надявам, че утре ще имаме едно успешно гласуване. Това от мое име, а сега давам думата на представителя на комисията по тази тема. Това е господин Теологикис. Да, давам ви думата. Thank you very much, madam. Благодаря, госпожо председател. Много добре произнесохте името ми. Теологитис се казвам. Искаме да благодарим на докладчика за това, че работи бързо и изчерпателно. Както знаете, Комисията по транспорт и съвета също работеха по това досие. Вече започваме разговори, които би трябвало да дадат възможност за стигане на споразумение още в рамките на настоящия мандат на парламента. Говорим някъде за март или април, така че оценяваме високо положените усилия. Комисията може да подкрепи всички изменения, които са свързани с околната среда, с климата, с иновациите. Благодарим ви за тези текстове. Можем да подкрепим и измененията, които са свързани с информацията. Макар, че тук не би трябвало да имаме задължителен характер и не би трябвало тази стъпка да е с междинен характер, защото може да се стигне до там, че сектора да трябва да чака докато му дадем информация. Ето защо това трябва да бъде е, мярка за улесняване, но не трябва да бъде задължителна мярка по своя характер. Що се отнася до операторите, Смятаме, че, че прехвърлянето към оператори по вътрешните водни пътища ще доведе до това, че ще има ползи за някои, които може би не ги заслужават. И тук трябва да има пояснение. И в заключение трябва да кажа, че има една точка, по която принципно сме съгласни, но не и по начина по който е формулиран текста. Става въпрос за социалния фонд и социалните партньори. Съгласни сме напълно с докладчика, че това предложение е много социално по своя характер, но вие казвате, че ако се намали капацитета, т.е. ако се извадят от употреба някои плавателни съдове, то трябва да се предприемат мерки, за да се защитят хората, които напускат този пазар. Ето, това е социалната основа. И вие подсилвате нещата, защото по силата на първоначалното предложение се засягаха само собствениците на плавателни съдове. Сега обаче вие искате всички да се покрият, целият екипаж, е, не само капитана, но и всички членове на екипажа. Ние смятаме, че това е достатъчно. Защо се притесняваме, когато се споменават думите социални партньори? Защото не е тайна, че много трудно да се стигне до споразумения между социалните партньори. Това се случва много бавно. Аз съм работил по темата време за почивка и време за работа. И Знам, че това отне 7 години. Започнахме през 2006 година с работещите на пристанищата и едва успяхме в края на миналата година. Ето виждате колко дълго продължава този процес. Ако поставим едно такова условие като изискване за отпускането на тези не толкова много средства, просто ще усложним нещата. Този фонд беше използван от 1999 година и никога не е бил използван, така че ние би трябвало да улесним използването на този фонд и би трябвало да разберем, че той така или иначе е доста социален по своя характер. Не би следвало съответно да осложняваме процедурата. И в тази връзка бихме искали да ви приканим да премислите своята позиция, когато гласувате утре. Давам думата на Юта Штайнрук. Благодаря. Мисля, че ролята на социалните партньори и на европейско равнище е изцяло на партньорска основа поставена и мисля, че е, както в ръководството на предприятията, така и по отношение на участието на персонала в управлението им, най-голям успех имат страните, където социалните партньори играят обща роля. И за това комисията не изключва изрично социалните партньори от този доклад. Не смята, че се осложняват нещата по този начин а, а има друго гледище по отношение на освояването на средствата, защото а, става дума и за това да се помага на хората, не само на частните корабособственици, но и на персонала. И за това мисля, че фондът а, искам да мъкна, че а, този фонд все още никога не е използван, за това а, още веднъж беше а, изменен този член 8, е, защото комисията иска той да покрива и социални аспекти. И сега нека да продължа. Е, аз мисля, че този член 8 служи за екологизация на корабоплаването в общността. Мисля, че нашата комисия по околна среда ще бъде включена, също и комисията по заетостта. Ние ще видим утре резултата от гласуването. Смятам, че е, би било фатално, ако не се включат социалните партньори, защото става дума за интересите на работниците. Благодаря. С това можем да приключим дискусията по тази тема. Както вече споменах, утре ще се гласува. Гласуването в комисията по транспорта на 20 февруари и ние очакваме също да бъде включена тази тема в дневния ред на пленарната сесия през април последната пленарна сесия. Сега, следващата точка, това е докладът на колегата Царкас и искам да му дам думата. Докладът е на тема аспекти, свързани с заетостта и социални аспекти на ролята и действията на тройката в държавите по програмата за еврозоната – и разбира се, тук става дума и за социални аспекти. Колега Царкас, давам ви думата. Muchas Много благодаря, госпожо председател. Колко време ми давате, за да се изкажа? Май не много. Председателката госпожа Берес ми беше обещала, че този път ще говорим малко по-дълго. 10 минути казвате. Така ли? Нека да започнем тогава. В началото трябва да благодаря на секретарията на комисията и на секретариатите на всички политически групи. Искам да благодаря на колегите, на докладчиците в Сянка, защото доста поработихме. Има 244 изменения, 32 са компромисните изменения, които успяхме да създадем. Виждате, че сме работили усилено. Разговарях с Регина Баштош, казахме, че не ни е било леко. Госпожа Баштош е една доста добре работеща португалска жена, амбициозна, която е, искаше да надделее над мен като изпанец, е, бляскаха саби, в крайна сметка се потупахме по рамената. Първоначалният доклад е, беше достатъчно добър по своя характер, ние успяхме да внесем поправки, които да удовлетворят всички, без да променяме нещата по същество. Тук се засягат и конституционните въпроси, и комисията ЕКОН също е замесена. Моята страна, Испания, между другото, не се включва тук, защото програмата за Испания е само частична Имаше и други е, страни, които не бяха част от този е, мандат. Е, при тях се засягаше само заетостта. Сметнахме, че би било добре да бъдем изключително непредубедени, като си има предвид, че идват избори, че има национални специфични черти, които би трябвало да се отчетат. Съответно не беше лесно да се изкуват тези компромиси. В първоначалния си доклад разгледах само тройката и нейната отговорност. Казах, че положението от економическа гледна точка е било изключително тежко и това не трябва да се забравя. Впоследствие обаче трябваше да разгледаме разпределянето на отговорността между тройката и между държавите членки. Тук малко се позатруднихме и мисля, че успяхме да стигнем до едно балансирано решение и мисля, че в компромисни изменения като С, например, намираме точното решение. Има и други компромисни изменения, свързани с програми, които са създадени от тройката, но след това са приети от държавите членки и то охотно. Има и някои други програми, за които държавите членки не са искали да ги приемат толкова охотно, но в крайна сметка, ако не го бяха направили, положението щеше да бъде много по-тежко. Естествено, не трябваше да се забравят и причините за, криза, за кризата. Трябваше да видим защо се стигна до там и какви мерки трябваше да се предприемат, за да се реши проблема. Всички, в крайна сметка, се съгласихме, че по отношение на заетостта резултата беше катастрофален и социалната страна, социалната цена на това, което се предложи като, като реформи е изключително висока. Ако погледнете младите хора, може да видите за какво става въпрос. Много от страните, за които говорим, няма да могат да генерират работни места. В бъдеще в много от тези страни хората не гласуват или просто напускат. Ирландия, например, е, е добър пример. Комисаря Оли Рен, за когото никой не подозира, че има леви убеждения, също отбеляза нещо подобно. Ще трябва да мине десетилетие, например, преди да видим устойчив растеж е, и преди да се върнем до нивата на, на економическа активност, които съществуваха преди кризата. Населението на тези страни пострада много силно, имаше грешки с различен характер. Аз се опитвам да ги очертая Може би част от грешките се дължаха на импровизацията, нямаше опит в това отношение, когато обаче след това се казваше, че има някаква грешка, никой не обръщаше внимание. Казвахме, че има проблем по отношение на заетостта, на социалните аспекти. Нямаше обаче желание да се направи допитване до МОД или до някоя комисия по заетост, като нашата, например – Генерална дирекция ФИН на комисията си взимаше решенията заедно с други представители на тройката, без да отчита какви са последиците. Има и други мерки, свързани с, с банковия сектор, с някои други отрасли, които просто доведоха до много е, лоши резултати и е, навсякъде имаше пренебрегване на, на социалните последици и на последно място на ролята на Европейския парламент. Въобще мога да определя това като вид е, деспотизъм. Въобще нямаше желание за, за консултации. Европа не беше готова за нещо подобно. Европа нямаше капацитет да се справи с кризата. Имаше огромна импровизация. Ако погледнете мерките за възстановяване, онова, което се предприе, просто задуши е, възстановяването на економиката и в крайна сметка стигнахме до безработица, която е три пъти по-голяма от е, онази в миналото. Нивото на социална защита е изключително ниско, социалният диалог просто изчезна. Що се отнася до моя доклад, аз не исках да посочвам с пръс е, виновните лица, просто очертах положението. Имам някои размисли относно направените грешки. Ако погледнем страните, за, за които говорим в доклада, естествено има и прилики, има и разлики. Има доста компромисни изменения. Те са наименувани от А до ГГ. Обръщам се тук с призив към комисията. Трябва да погледнете реалността. Има различни партньори, като МОД, например, като Комисията по економически и парични въпроси, като Комисията по социална заетост би трябвало да, да се допитате до всички тези е, лица, е, да погледнете и хората, да погледнете тяхното положение. Отново казвам, моля комисията да се захване здраво за работа и да обърне внимание на тежкото положение на тези хора. Защото би следвало по някакъв начин да дадем възможност на хората да се изправят, защото те са на, на колене за хората в тези държави надежди не останаха. Ако си направил грешка, следва да се получиш от нея, следва да внесеш корекции. Ето защо ми се иска тези програми да приключат максимално бързо. В Ирландия програмата приключи. Вече казах, Програмите бяха белязани от много проблеми, бяха изпълнени с, с грешки. Аз мисля, че е добре да създадем общо европейски програми, в които да участват всички институции, включително Европейския парламент. Ние не искаме хора извън Съюза да идват и да ни казват какви програми трябва да имаме и какви мерки трябва да се предприемат. Не, искаме европейски програми с европейско финансиране, е, искаме да имаме програми, които да взимат предвид и социалните последици от това, което се въвежда като мерки. Не може да се приемат препоръки, които са в разрез с конвенциите на МОД или с хартата на основните човешки права. Не може просто да стъпквате така основните права на гражданите и на държавите членки. В много случаи границата беше пресечена и аз си мисля, че като заключение трябва да кажем, че веднъж за винаги трябва да се установи равновесие между различните видове политика в Европейския съюз, между економическата политика, между социалната политика. Съвета ЕПСКО трябва да има същите права като съвета по, по заетост. Нека да кажем, че няма как да излезем от кризата без да създадем работни места. Няма защо да се делим на леви, десни, центристи и така нататък. Имаме нужда от БВП, имаме нужда от растеж, имаме възстановяване, имаме нужда от възстановяване на малките и средните предприятия, имаме нужда от кредитиране. Само така ще успеем да се справим по някакъв начин с това тежко положение е, и естествено не трябва да забравяме хората в най-тежко положение. За тях трябва да има някакъв вид гаранция. Тук можем да споменем младежката гаранция, защото ако всички млади хора си тръгнат от Европа, просто ще забравим за едно светло бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Серкас. докладчик във връзка с тройката. Давам сега думата на докладчиците в сянка. Най-напред госпожа Регина Бастус. Докладчик сянка от името на ЕНП, след това Мариан Харкин, която ще говори от името на АЛДЕ. Ем... Благодаря, госпожо председател. Благодаря за милите думи. на докладчика, господин Серкас. Имахме наистина много добро сътрудничество с него. В началото беше малко трудно, защото неговият първоначален текст наистина звучеше много драматично, много трагично. Също и по отношение на една тема или по-скоро по отношение на една тема, по която очакваме е, конструктивен доклад. Така че в началото е, беше трудно, но е, в хода на различните заседания, където присъствах, ние успяхме да сближим позициите си и тези токсични в кавички детайли успяхме да ги отстраним от проекто доклада, защото ставаше дума за коментари, които не бяха безпристрастни. По този начин успяхме да възприемем един е, по-продуктивен, по-педагогичен, по-конструктивен подход, който е насочен към бъдещето. Сега Имаме 32 компромисни предложения за изменение и НП може да ги подкрепи. В заключение мога да посоча, че крайната цел, която следваме е да бъдем конструктивни и близки до реалността. Първо, искахме да избегнем да се е, говори по неподходящ начин за дейността на тройката. Искахме също така този доклад да представлява реалистичен и педагогически анализ, който е насочен към бъдещето и който си прави необходимите заключения от е, прилагането на финансовите и структурни програми, които бяха наложени на четирите държави. Опитахме се да следваме четири основни цели, но първо искам да посоча как е, изглеждаше ситуацията в тези четири страни. Преди да се намеси тройката, преди да бъде предоставена помощ, ние посочихме, че трябва да се избегне несъстоятелност на тези страни и помощ беше поискана от самите тях. Тази помощ не беше наложена едностранно на тези страни, така както се твърдеше в някои меморандуми. И това е отразено в целия доклад, а именно, че на практика страните бих трябваше да приемат едностранна намеса на тройката, е, състояща се от Европейската комисия, Европейската централна банка и МВФ. Е, трябва обаче да се признае, че тези страни бяха на ръба на фалита и поради катастрофалната ситуация трябваше да помолят за помощ. Беше съставена програма, която да бъде изпълнена в държавите членки, за да може публичните институции да функционират добре, публична администрация, болници, училища, да могат да бъдат изплащани пенсии и заплати на държавни служители. Без тези програми това нямаше да бъде възможно. Това искахме да посочим в доклада. Искахме да посочим също, че ситуалната ситуация преди намесата на тройката беше много лобилна. Без изпълнението на програмите за реформи и промяна на структурата, ситуацията можеше да породи много по-тежки социални последици. И ние не искахме да се укриваме пред фактите. Не искахме да затваряме очи пред фактите. Знаехме, че има много висока безработица, най-вече сред младите хора. И тя се дължи най-вече на обстоятелството, че тези страни нямаха достатъчно време за изпълнението на програмите. Може обаче съвсем е, ясно да се посочи, че отрицателните въздействия в тези държави са довели до там, показателите сега да се развиват в по-положителна насока. Цялата е, безработица, изобщо безработицата сред всички слоеве на населението спада и това е резултат от структурната реформа, която беше проведена. Трябва ясно да се посочи, че за разлика от е, тези държави членки, в други държави членки, като Португалия, Например, беше обърнато голямо внимание да бъдат защитени уязвимите групи от населението, най-вече пенсионерите с ниски пенсии. Също така да се гарантира достъпа до образование и до социални услуги. Освен това, ние не искахме да се спира социалния диалог, някои държави членки поставиха акцента точно върху това. И на масата на преговорите бяха представени и най-големите синдикати, за да се гарантира социалния мир, който е необходим при изпълнението на програмите за економически реформи. Освен това, искам да посоча, че европейските органи бяха конфронтирани с една небивала до сега криза. Трябваше да действат в условия, които преди не са били познати и на практика трябваше да се действа веднага, непосредствено и да се търсят преки решения за овладяване на тази криза. Европейските органи не разполагаха с необходимия опит за това, но въпреки това успяха да намерят средства и пътища, за да сведат последиците от кризата до минимум. Нямаше и правно основание за включване на Европейския парламент в изготвянето на тези програми и наблюдението на тяхното изпълнение. Както казах, цялата ситуация не можеше да се предвиди тя продължи да се променя с времето при изпълнението на тези програми, които изискваха много тежки жертви от нашите граждани и наистина гражданите реагираха много смело на тези програми. И в крайна сметка, какво мога да кажа за доклада? Той е много балансиран, е обективен и съдържа по-малко идеологически моменти, отколкото първоначалния му вариант. И за това от името на НЕП, като докладчик в Сянка, мога да кажа, че ще гласувам за този доклад. Имахме конструктивно сътрудничество между двете най-големи групи в парламента, които са представени и в тази комисия. Благодаря, госпожо Бастус. Давам думата на Мариан Харкинг. Докладчик Сянка от името на АЛДЕ, а след това от името на Зелените госпожа Корнелисън ще вземе думата. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за работата му и за волята му. аз е, ги е, намирам за изключителни наистина е, в неговия опит да се постигне споразумение в комисията. Много полезно беше, че той настояваше на това споразумение и му благодаря. Все още имаме известни проблеми с някои от компромисите. Ще спомена един-два от компромисите, след което ще се спра на доклада като цяло. Все още е, нашата група има проблем с тире 5 компромис FF, една от препоръките там, е предварително да се разработва политика за трудовите възнаграждения. Проблемът там е, че ако говорим за колективни трудови споразумения, ние напълно бихме подкрепили колективната договорна мощ, но не трябва да стигаме чак до там. Колективните преговори са колективни преговори. И смятаме, че тук се е, задава стандарт, който Алде не може да подкрепи. Либералите не могат да го подкрепят. Извън това, може би ще имаме проблеми с Европейска служба за заетостта. Имаме национални служби за заетостта. Не сме се отказали от колективното договаряне, напротив, превърнали сме го в предпоставка, а Европейската служба фактически е отрицание на това колективно договаряне. Във връзка с компромис СЦ, докладчикът е записал Призовава Европейския съюз, като се имат предвид жертвите направени от тези държави членки, да окаже помощ, включително чрез достатъчно финансови средства за възстановяване и достатъчна социална закрила. Аз искам да запитам тук Откъде смята докладчика, че ще постъпят тези достатъчно финансови средства, като се има предвид, че многогодишната финансова рамка не съдържа много резерви и по-голямата част от средствата в нея вече са целево разпределени? Просто питам, откъде според него ще постъпят средствата? И последният ми коментар тук – Всъщност, е, знам, че в момента се работи по компромис Z латинско, за това ще изчакаме да го видим. По изменение ЕЕ е латинско, помолихме докладчика в последната част на текста е, да се включи редакция от документ, върху който вече сме работили. Ако това се направи, ние по-лесно ще подкрепим компромиса. Знае, че някои депутати имат проблеми с първата част на текста, но поне за нашата група е, е важно във втората му част да влезе точно тази редакция, която се използва в годишния обзор на растежа. Но е, още веднъж искам в заключение да благодаря сърдечно докладчика за неговата воля за постигане на сътрудничество и готовността му за компромиси. Общите ми бележки. Е, този доклад е за дейността на тройката. Не сме се занимавали с това до сега. И мисля, че трябва да си е, даваме ясно сметка, че в различните държави членки обстоятелствата се различават. Държавите членки са искали помощ. Но тук в доклада се говори за недоброволна миграция и е, работа на непълно работно време а, не по желание. В а, нашата страна а, нямаше друга възможност, освен а, 62 милиарда а, евро да бъдат предоставени на банките, за да могат да бъдат спасени, което означаваше да се намалят а, много а, възнагражденията на хората. И Имаше реален риск от е, колапс. Европейската централна банка настояваше на мерките. Е, лихвите, които плащаме, е, са 6%, защото ние рекапитализирахме банките на висока цена и фактически овзаимностихме дълга. Значи да се говори за недоброволност е малко преувеличено. Както и да е. Ако трябва да бъдем честни, е, в Ирландия е, бяха положени усилия да не се задълбочават неравенствата в социалната система, но за съжаление последният доклад на ОИСР показа, че много богатите и много бедните е, най-много са били засегнати, което е доста ам, неблагоприятно. най-богатите са били засегнати в положителна посока, най-бедните в отрицателна. Значи, е, гражданите поеха основната тежест е, и е, от тук е, проистича тежестта на мерките. Също така тук е, има въпроси, които са с економически характер. Е, възприели сме валута, която не е много полезна, бих казала. В някои държави членки има големи излишъци, в други големи дефицити. Това е, както казах, економически въпрос, е, но той е свързан а, с а, кризата и с а, това, което тези четири държави преживяха. След тези обобщаващи бележки, благодаря още веднъж на докладчика. Благодаря на Мариан Харкин. Давам думата на госпожа Корнелисен от името на Зелените, а след това ще се изкаже госпожа Едите Стрела. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Няколко заседания проведохме с докладчиците Сянка, които не бяха леки, но в крайна сметка стигнахме до компромиси, с които повечето от нас могат да се съгласят. Мога да подкрепя голяма част от казаното от Мариан Харкин. Особено това, което заяви тя за недоброволния характер на поисканата помощ, на искането за помощ. Надявам се, че това ще остане в доклада. Защото много неща се объркаха и мисля, че въпреки грешките, все пак те трябва да бъдат отнесени към институциите, които отговарят за тях, ако не могат да бъдат поправени. Трябва да се запази известен баланс, да не се настоява толкова много на поименното посочване на страните, а докладът да, да остане по-общ, да, защото са много големи разликите между четирите страни. В много от абзаците се казва повечето страни или някои страни. Аз бих предпочела да видя имена, обаче това е трудно, защото в Португалия Е, може би не беше толкова тежко положението с бедността, е, но не знаем, защото цифрите постъпват много късно. Статистическите данни по постъпват много късно. Е, всъщност статистическите данни, с които разполагаме, са от преди две години. И за това е трудно. Мисля, че докладът трябва да е критичен към тройката – имаме много големи основания за критика. Едностранно даване на превес на економическите аспекти на пенсиите и на обществените осигуровки, вместо да се обърне внимание и на социалните аспекти, така хората останаха без храна и без покрив над главата си. Също така задълбочаване на неравенството. Мисля, че е важно да получим голямо мнозинство – когато гласуваме по доклада, но също и да излъчим е, едно силно послание. Мисля, че докладът, по който се работи в економическата комисия, е по-критичен към тройката, отколкото е нашият доклад. И на мен ми се струва, че това не е уместно. Може би е добре да погледнем това, което прави Комисията по економически въпроси и да се нагодим към това, което те казват да не става така, че нашия доклад да е по-малко критичен от техния. Също така, аз бих призовала другите групи да подкрепят нашите изменения 2.14 и 2.35. И във връзка с последната бележка на госпожа Харкин за баланса от който се нуждаем в Европейския съюз. Държавите, които имат излишък, излишъци да ребалансират економиката си, така че да се възстанови равновесието и в цялата еврозона. И за това ви призовавам да подкрепите тези изменения, особено 2.14. Благодаря, госпожо Корнелисен. Сега госпожа Естрела, с което ще приключа изписъка на желащите да се изкажат. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да поздравя господин докладчика за забележителните му усилия за постигане на консенсус. Има компромиси, знаем, че задачата не беше лека. Докладът е добре премерен, реалистичен – И мисля, че е, е справедливо да дадем висока оценка на работата на докладчика. Милиони граждани са в много драматично положение и в този доклад то трябва да намери отражение. Много изгубиха работата си, други изгубиха предприятията си, трети изгубиха е, домовете си, е, четвърти изгубиха професионалните си права и социалните си права. Възможностите на хората се свиха до неузнаваемост. Е, в е, страните, включени е, в програмата, всъщност е на лице социална деградация. И даже тройката призна, че са извършвани грешки чрез това прекомерно наблягане върху бюджетната дисциплина. Е, тази прекомерна бюджетна дисциплина, урязването на бюджета, е, беше съпътствана от раздаване на голям брой е, Нобели, Нобелови награди за економика. Но разбира се, има отговорности на национално ниво. Не може тройката да бъде обвинявана за всичко, което е трябвало да бъде направено за политиката, която е била разработена на национално ниво. В моята страна, в Португалия, се задълбочи пропаста между бедни и богати. Също и социалното неравенство се задълбочи в много важни сфери, като здравеопазването, науката, научните изследвания, образованието, инвестициите секнаха. Това, което е очевидно, е, че социалният ефект от намесата на тройката ще се проявява дълго време. Той ще има и економическо отражение. Нека вземем един пример страна с 10 милиона жители, през 2012 година 120 хиляди души са емигрирали. Защо? Защото нямат работа. Тоест, време е да се каже, че заетостта може би расте, обаче създаването на работните места е едно, а намаляване на ръста на безработицата е друго. Всъщност, активното население е намаляло, защото голям брой хора са напуснали страната. Хората бяха обезкуражени. Те изгубиха всяка надежда. Всяка надежда, че ще могат да влязат на пазара на труда. Безработицата при младите е нараснала обезпокоително. Традиционно нейният процент е бил доста нисък. Затова ни е необходим голям реализъм. Само така хората ще могат да ни повярват. Ние имаме отговорност към онези, които са ни избрали. Не може постоянно да повтаряме тройката, тройката, тройката. Това може да има отрицателно отражение – Нашата основна задача е, е да се грижим и безпокоим за безработицата, особено тази сред младите. И на хората, особено на младите, трябва да се даде надежда. Да им се даде надежда, че те могат да вярват в бъдещето и в европейските институции. Благодаря. Давам думата на докладчика, господин Серкас, за да обобщи. Да, благодаря. Искам да благодаря на всички ви, които направихте коментари. Как, благодаря както на онези, които бяха положителни, така и за онези коментари, които съдържаха елемент на критика. Всичко ще се опитам да взема предвид. Аз самият не мога да се надявам, че всичките ми идеи са блестящи. Някой път те са по-така сурово формулирани от тези на Регина и на други колеги. Но ако погледнем компромисните изменения, мисля, че е, те са наш общ знаменател. Ще видим утре дали измененията, които съдържат и други неясни и други нюанси е, ще оцелеят в гласуването. Мога да приема някои от измененията на групата на зелените, но същевременно, разбира се, не трябва това да става в ущърп на компромисните изменения, тъй като работата за постигането им бе доста сериозна. Е, в отговор на казаното от Регина, е, искам да кажа, че е, наистина е важно тук да се подходи конструктивно и да не се изхожда от идеологически позиции. Да, не исках е, да се водят разисквания между португалците, между гърците или с португалците, с гърците, с ирландците. Не, трябва да намерим общото и да анализираме реакцията на кризата. Като, разбира се, трябва да си послужим и с примери, за да иллюстрираме идеите си. Имаме един проблем, може би това не го знаете. Има едно изменение, свързано с с голямата загуба на заетост, намаляването на заетостта в една от страните 15%. Допитал съм се до най-новите статистически данни, които показват известно повишение в броя на работните места. Проведохме дискусия едночасова и даже се обадихме на Евростат. И те потвърдиха, че в последното 3 месече на 2013 година е настъпило леко подобрение на ситуацията, което веднага взехме предвид. Може би тази тенденция ще се запази, бихме искали да се надяваме. Но във всички случаи не трябва да бъркаме ръста на безработицата с броя на работните места. Много хора са напуснали страните Емигрирали са. И това изопачава статистиката. Не, можете да видите в някои случаи повишение на броя на заетите, но това означава, че може би много хора са напуснали страната. Така е, например, в Кипър. Ако трябва да сменим броя на работните места с е, безработицата, е, трябва много добре да правим разлика между двете неща. Ще сменим едното с другото, но все пак нека изхождаме от конкретни е, факти. Е, много е, предпазливи и мъдри са думите на госпожа Харкин. Аз знам, че нейната страна пострада много, тъй като всички граждани в Ирландия имаха частни дългове. Значи имаше дългове в банковия сектор, освен обществения дълг, държавния дълг. Така че положението в Ирландия продължава да бъде тежко. Е, вярно, че напоследък се регистрира известно подобрение, но аз напълно разбирам нейните опасения. Мисля, че имаме общо взето съгласие с либералите с изключение на едно-две компромисни изменения. Изменение FF онази част от изречението, където се предвижда да се е, вземе предвид увеличението на заплатите и надниците. Това не може да отпадне, защото всички в нашите страни са под голям натиск. Има а, вътрешна девалвация и всички споделяме една валута. В резултат на това, в резултат на бруталното намаление на доходите на гражданите спадна търсенето, при което започнаха фалити на предприятията. Така че ако се запази тази тенденция, това ще се отрази и на износа. Ние в много голяма степен зависим от търсенето вътре в страната. И тук не можем да допуснем безконтролно и продължаващо намаляване на трудовите възнаграждения. Това е политика, която не може да продължава така. Не може да се продължава с вътрешната девалвация, защото тук говорим преди всичко за проблеми свързани с задлъжнялост. Трябва да стимулираме търсенето. Нуждаем се от смяна на посоката, смяна на курса, от смяна на подхода. Значи, е, не сме съгласни с това предложение за последната част на изменение ФФ. Е, госпожа Харкин зададе въпроса откъде ще се вземат достатъчното средства за облегчаване на социалното положение на хората, които са изгубили или трудово възнаграждение или обществени осигуровки. Ами, в Екофин, в комисията, в тройката успяха да намерят 500 милиона долара да спасят банките. Защо те не намерят няколко милиона, за да помогнат на децата в Гърция, в Португалия или където и да е, на хората, които се намират в затруднено положение? Аз ще се съглася на компромис а, с вас, защото може би думата достатъчно в израза достатъчно средства малко подвежда. Но аз мисля, че ако 500 милиарда можеха да се намерят за подпомагане на банките, могат да се намерят пари и за борба с бедността сред децата, е, за повишаване на броя на децата, които ходят на училище и така нататък. Длъжни сме да излезем от економическата криза и ако сме намерили средства да спасим банките, мисля, че ще можем да намерим средствата, които са необходими и за другите аспекти, за другите потребности. Най-сетне последното изменение, за което говорихте тук, има един проблем. Ако послушаме либералите, ще изгубим други важни неща. Ние казваме, че съветът на министрите на социалните въпроси е със същия статус като съвета ЕКОФИН. Знаем, е, че Оли Рен има позиция по въпроса, но традиционно отношенията между двете формации на съвета, Евско и ЕКОФИН, не са добри. Не знам дали докладът е по-критичен или по-малко критичен от доклада, който в момента се подготвя в Комисията по економически въпроси. Знам, че Регина Бастос е член на Комисията по економически въпроси. Може би ще успее малко да подслади доклада. А, значи, е, португалците са. Е, така по-меки. Испанците са а, малко по-цветисти. трябва да изчакаме крайния резултат в а, Комисията по економически въпроси. Не става дума да сте мек или крайен, да сте екстремист. Не бива да се оказваме в положение, при което задълбочаваме неимоверно пропаста между гражданите и европейските институции. Значи европейските институции в тази криза се държаха като мащехи или като банки, без никаква чувствителност към проблемите на хората. А хората остават и не бива в бъдеще да повтаряме същите грешки. Затова мога да помоля госпожа Бастус, ако има идеи, да подслади малко доклада ми. Е, с най-голямо удоволствие ще ви дам тази възможност. Благодаря, господин докладчик. Ще гласуваме утре в комисията. Ангажиментът ви бе отбелязан. Е, предвижда се докладът да бъде обсъден на пленарно заседание на сесията през март. Сега предлагам да преминем към следващата точка, точка 8. Тя е първата от поредица точки, свързани с освобождаването от отговорност при изпълнението на бюджета. Точка 8. Освобождаване от отговорност във връзка с общия бюджет на Европейския съюз и Европейската комисия. Но ние ще проведем общи разисквания за всички такива освобождавания. Общия бюджет на Европейския съюз, освобождаване от отговорност при изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз. Точка 9. Точка 10. Освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета на ЦДФОП, Европейския център за развитие на професионалното обучение. Точка 11. Освобождаване за Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд. Точка 12. Освобождаване от отговорност за Европейската фундация за обучение. И точка 13. Е освобождаване от отговорност на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. За всички тези доклади наш докладчик е Перванш Берес, която тук отсъства. Днес отсъства тя и за това е, ще дам думата на господин Алехандро Серкас, който я представлява. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да говоря малко по кратко. Имам бележките на госпожа Берес, ще ги прочета, доколкото е възможно, изчерпателно. Госпожа Берес иска да се извини за това, че не може да присъства. Тя иска да благодари за приноса на всички колеги, които работиха Надява се, че текстовете ще бъдат приети утре и е внесла редица компромисни изменения. Има компромисно изменение, свързано с текста за комисията. То е вдъхновено от колегата Чобо Ари. Целта тук е да се използва опростената процедура на разходите, когато става въпрос за финансирането. По този начин ще имаме по-голяма ефикасност. Колегата би искала да се приемат изменения 1, 2 и 3 на колегите Готиерес, Ери и Харкин. Целта на тези изменения е да се подчертая важността на сътрудничеството между агенциите, Знаете за годишните работни програми, за методологията, за протоколите. Смятаме, че тук трябва да има известен синергизъм. Освен това се подчертават добрите практики от миналото. Госпожа Берес би искала да се внесе едно изменение, което да внесе яснота. Става въпрос за СДФОП за Центъра за развитие на професионалното обучение. Целта е да се отчете една препоръка на Сметната палата. Сметната палата смята, че има твърде много прехвърляния на кредити за плащания с оперативна цел. Осъзнаваме, че това е коментар с технически характер. Не става въпрос за посочване с пръст или критикуване на този център, защото той се справя изключително добре, иначе. Но госпожа Берес така или иначе би искала да прикани господин Ери да замени в първия параграф а, думата request с ask или изисква с моли. Госпожа Берес отново казва, че става въпрос за техническо подобрение и не става въпрос за критика. Благодаря, господин Серкас. Сега от името на НП ще се изкаже господин Ри, докладчик Сянка. Благодаря. Благодаря. egy részét az, az előterjesztő. И така, отново господин Ори, е, имаше известен проблем с е, микрофона. Има въпроси, по които е, имаме различие. Мисля, че по отношение на СДФОП ще стигнем до е, някакъв компромис, е, имахме кореспонденция. Е, въпреки всичко, поне към днешна дата не ми се иска думата request да се заменя с ask. Разбирам, че искаме да сме любезни, но трябва да намерим някакъв по-друг текст. Компромиса мисля, че е добър и иначе мога да го приема l'acceptation du changement request pour ask. Мерси, euh, Добре, е, съгласна съм с така предложената замяна на думите. Благодаря. Сега госпожа Мариан Харкин, докладчик Сянка от името на Алде. Благодаря. И аз ще бъда съвсем кратка, както господин Ори, защото обсъдихме основните проблеми на последното заседание, разгледахме компромисите. Мисля, че всичко е наред и няма какво да добавя. Благодаря на госпожа Харкин. Няма други желаящи да се изкажат. Господин Серкас. Господин Серкас си отбеляза бележките и исканията и на либералите, и на представителите на НП, тъй че закривам дискусията. Гласуването ще утре на 17 марта гласуването в бюджетната комисия, а за пленарно заседание този доклад ще бъде насочен през април. Малко прекъсване. Euh, Малко прекъсване ще направим за да видим дали госпожа Жданука ще дойде, тъй като предстои да минем към точка 14 за организирането на извадково изследване на работната сила в общността. Организиране на извадково изследване на работната сила в общността. И така, уважаеми колеги, мисля, че отново можем да започнем работа. Отиваме на точка 15 от дневния ред. Предложение за директива на Европейския парламент и на съвета относно морските лица за изменение на директиви 2008-94, 2009-38, 2002-14 и така нататък. Имаме 18 изменения внесени по силата на проекта доклада. Веднага давам думата на нашия докладчик госпожа Рунцули. Заповядайте. Грация, грация тути, грация анке, скузат. Благодаря. Съжалявам, че трябваше да ме изчакате. Искам сега веднага да се спра на измененията, които ми бяха изпратени през последните дни и естествено искам да благодаря на всички колеги, които изпратиха своите становища. Ние ще получим или по-скоро сме получили 18 предложения за изменения. Някои от тях обаче срещат моя отпор. Те не се е, съгласуват добре с моя първоначален текст. Мисля, че моят текст беше относително добре балансиран и още преди две седмици изложих това в е, нашата комисия. С този текст е, обаче се признава, че е, морските лица имат съвсем конкретни нужди по отношение на осигуряването и безопасността. Освен това, трябва да се държи сметка и на факт, факта, че е, растежът в този сектор не бива да се нарушава, тъй като е относително лабилен. Мисля, че с моя проекто доклад може да се създаде добър баланс. От една страна ни е необходима достатъчна защита за морските лица и, както вече беше казано, от друга страна трябва да се запази способността в е, този отрасъл, в който работят морските лица. Искам да взема повод от е, измененията, които мога да оценя положително. Те, за съжаление, са твърде малко. Въведени са нови моменти, които аз оценявам положително, без е, да нарушавам моя доклад с 14, 16, 17 18. Тези изменения искам да посоча от е, колегата от групата на социалистите, колегата Балакино. Искам да взема отношение е, към е, препратката към спогодбата с МОД за морските лица влезе в сила след ратификация от 30 държави. Става дума за споразумение за минимални норми за условията на труд и безопасността на морските лица. Това се отразява в изменения 14, 16, 17. Това са аспекти, които са включени в спогодбата с МОД. В изменение 18 се посочва, че Европейския съюз трябва да положи усилия да подобри условията на труд е, на тези лица. Тоест, е, трябва да се е, засилят аспектите, които бяха включени в моя текст. Има обаче изменения, които ще отхвърля. 15, 19, 22, 26, 27 и 29 на госпожа Балдакино. 15 и 27, те не могат да бъдат запазени, защото тук Става дума за прехвърляне на предприятия и е, тази директива за прехвърляне на предприятия ще трябва да се е, прилага сега и спрямо морските лица. Това вече посочих в моите пояснения. След това искам да кажа, че във връзка с прехвърляне на собствеността на предприятия е важно да се има предвид е, стоеността на недвижимото имущество, но придвижимо имущество като кораб, например, това не е толкова важно. Ако даден кораб бъде продаден и би се приложила тази директива, това би довело до там, че е, ще е, се създадат съвсем различни условия, които да бъдат приложими в случая. Това означава, че прилагането на тази директива 23 от 2001 година няма да бъде никакво предимство. И това би означавало също, че на практика на етото лице ще трябва да бъде прехвърлено заедно с кораба с прехвърлянето на собствеността върху кораба, защото всъщност е, е, условията на колективното трудово договаряне ще зависят от е, държавата на знамето. Това не се отнася за кораби, които и без това не са регистрирани под знаме на държава членка. По този начин може да възникне нелоялна конкуренция. Изменение 19, естествено, аз мога да се присъединя към вас по отношение на значението на уведомяването и модерните средства за комуникация, с които разполагаме, но това всъщност излиза извън рамките на директивата. Да се инсталира интернет връзка на всички кораби би било вероятно доста скъпо и Мисля, че това може да се уреди в отделен правен акт. След това изменение 22 предвид е, средствата за комуникация и възможностите за социален диалог, които е, са на наше разположение, ми се струва, че разпоредбите на директива 2002-14 е, не са приложими. Първоначалният ми е, текст е, беше много по-балансиран защото трябва да бъде отчетена особеността на морския транспорт, всъщност особеностите на морския транспорт, е, например е, безопасност на борда и така нататък, наистина е, да се въведе задължение за участие в определени заседания и не само в работата на този консултативен орган, това би поставило под въпрос професионалната дейност на морския търговските лица. Е, след това друго изменение, 26, така както се предлага в момента, представителите на работниците по всяко време могат да попречат на прехвърляне на собствеността върху кораб и тук е, се получава така, че изцяло се препятства търговията с кораби. Мисля, че тук няма перспективно мислене. Трябва да се мисли и за растежа в този сектор. И ако сега вие дадете възможност на работниците тотално да блокират даден кораб, в крайна сметка това не е в тяхна полза продажбата от един корабособственик на даден кораб на друг корабособственик, смяна на флага, е, различни предприятия, различни корабособственици. Е, това е обичайна практика. Има съответни международни разпоредби и има и съответни разпоредби за масови уволнения в държави членки е, правила, които трябва да се спазват на борда и така нататък и те са се утвърдили. След това изменение 29, то е идентично с изменение 28, това е на колегата Стро, надявам се, че правилно съм произнесла името. Просто тук се надхвърлят границите заложени в предложението на комисията ще трябва да се разгледат възможностите за изключване по отношение на хвърляне на собствеността на предприятията, защото това не е в интерес на морските лица. По този начин е, могат да възникнат корено различни условия на труд и тяхната дейност като такава да бъде променена. И Накрая аз е, смятам, че това е, не е особено добра мярка за защита на работниците. Всъщност ние искаме да е, предложим повече защита в тяхна полза. 13, 23, 25 тези изменения са също на колегата Шредер – в първото изменение част от текста е заличена и тук е, малките и средни предприятия им се отнема възможността да получат съдействие от комисията. Изменение 21 също част от текста е заличена и възможността да се ползва разпоредбата от 2008 година също се е, премахва 23-25, първоначалният текст тотално се изменя и това води до правна несигурност. И мога да кажа, че в случая това е последното нещо, от което имаме нужда правна несигурност. 24 и 30 и 20 20 е, смятам, че не е необходимо като изменение, защото директивата от 2008, която се отнася за е, защита на е, нети лица, се прилага и за рибарите и за моряците, за морските лица. След това изменение 24 е, е, заличават се всякакви възможности за изключения и за масови уволнения и националните разпоредби за масови уволнения, които са в сила в сега в множество държави членки, отчитат особеностите на морския транспорт, които посочих. И в крайна сметка това попада в правомощията на държавите членки. Те трябва да решат дали искат допълнителни законодателни мерки. Е, ако смятат, че това е необходимо, те могат да направят специфични предложения за морския транспорт в е, определен момент. В моето първоначално предложение аз е, реших, че една специална разпоредба е напълно възможна, разбира се, със съответните ограничения. След това изменение 30 е, срока за транспониране е, съкратен на две години. Смятаме, че този срок е твърде недостатъчен, предвид е, най-вече необходимите изменения, които трябва да бъдат направени в 28 държави членки. Трябва да бъдем честни пред себе си. Ако смятате, че тази директива може да бъде транспонирана в законодателствата на 28 държави членки, които са различни, това просто е неподплатено е, далече от реалността желание. Аз е, искам да посоча, че това не съответства и на обичайната практика. Ние обикновено предвиждаме 5 е, години за транспониране, считано от датата на влизане в сила на директивата. Аз е, мисля, че трябва да бъдем реалисти и няма да бъде възможно за две години да се транспонира директивата и да се прилага. Е, просто е, ще има опасност от процедури за нарушение на основните договори и в крайна сметка това не е в полза на държавите членки. Благодаря за вниманието и съм на разположение за въпроси. Е, надявам се, че и в бъдеще ще имам такова добро сътрудничество с колегите. И сега искам да дам думата на докладчик е, в е, сянка от името на социалистите и демократите, госпожа Балдахино. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Току-що докладчик ми каза, че съм пропуснала първата част. Искам да се извиня за това, че закъснях. Бих искала да кажа няколко думи относно измененията, които са предложени. Текста на комисията има за цел да подобри условията на труд на морските лица, а нашите изменения биха искали да гарантират, че тези морски лица ще имат право на сигурно работно място, безопасно работно място, там където са защитени, там където имат социална закрила, където имат прилични условия на труд. Нека да кажа че не възнамерявам да блокирам работата на, на тези кораби. Моите изменения дават възможност за изключения и дерогации, но аз целя да се получи разрешението, съгласието на всички заинтересовани лица, работодатели, заети и така нататък защото сектора е специфичен и ето защо трябва да вземем предвид тези специфики, като подобрим и правата на трудещите се. Конвенцията на МОД показва, че най-добрият начин да се подобрят условията на труд е да има съгласие между социалните партньори. И ето защо прилагането на конвенцията на МОД е правилната стратегия. По три причини. Европейския съюз приложи тази конвенция, която има за цел да подобри условията на труд на международно ниво. На второ място, така ще се подобрят условията на труд на морските лица. И на трето място, директивата допринася за прилагането на практика на споразумението между собствениците на кораби и самите трудещи се. Ето защо моите изменения просто покриват тези области, които не се покриват от конвенцията на МОД. За нас е изключително важно да се гарантира, че няма да има преференциално третиране на плавателни съдове в едни и същи териториални води. Ето защо внасяме изменения, според което кораби, които не са регистрирани в Европейския съюз, но действат в европейски води, не трябва да получават преференции спрямо у нези кораби, които са регистрирани в Европейския съюз. Освен това, всички морски лица трябва да имат защита в европейски води, независимо от това къде е регистриран кораба. По отношение на информацията, ние смятаме, че днес света е напреднал в такава степен технически, че може да се предприемат необходимите мерки. Ние смятаме, че морските лица трябва да имат възможност да получават информация и да разговарят с техните работодатели. Това е много важно, за да се подобрят техните условия на труд. Освен това, предлагаме да има възможност за диалог и за споразумение в случай на колективни уволнения. Комисията предлага да има дерогации в случай, че има консултации между социалните партньори. Ако изключим работниците точно от това право, това ще означава, че те не само ще си загубят работата, но и няма да могат да изразят открито своята позиция. Те ще трябва да се съобразяват с решения, които просто ще бъдат взети на тъмно, без каквито и да било консултации. Много е важно да се защитят правата на работниците в този специфичен сектор. Има трудещи се тук, които нямат никаква защита и ние имаме отговорността да им помогнем. Не можем просто да им обърнем гръб. Като естествено всичко това трябва да се направи като се взимат предвид специфичните черти на сектора. Измененията биха укрепили правата на трудещите се и биха прехвърляли всички разпоредби на конвенцията към този вид трудещи се, именно морските лица. Системата вече съществува. Ние сме готови да водим разговори, да намерим решения по всички въпроси. Благодаря. Thank you. Uh... Благодаря. Сега аз ще се изкажа от името на колегата Филип Дебакер. Той не е внесъл изменения по това досие. По време на последните разговори по темата той спомена, че смята, че предложението на докладчик е добро. Тя е намерила точното равновесие между привлекателността на този сектор и специфичното му положение. Трудно е да се прилагат тук социалните разпоредби, които въжат на сушата. Колегата смята, че трябва да бъдат защитени морските лица, но трябва да се отчете тяхното специфично положение, тъй като те работят на бордовете на кораби. Не трябва да забравяме международното измерение на този отрасъл. Този отрасъл е конкурентоспособен и е много често собствениците на кораби могат да сменят флага на своите съдове. Има изменения, с които колегата не е съгласен. Например, някои изменения, свързани с директива 2001-23, колегата смята, че, че точно те пречат на засилването на социалната защита, тъй като тези работници работят на бордовете на кораби, ако се приложат тези разпоредби, тяхното положение ще се влуши. На следващо място, по отношение на директивата за консултациите, колегата смята, че трябва да има възможност за дерогация по отношение на морските лица. Той е съгласен с предложението на комисията и с измененията на докладчика. Същото въжи и за директива 9859 ЕО. По тази директива колегата смята, че трябва да има изключения за морските лица. Що се отнася до структурата на, на заетостта в този сектор, тя е доста сложна и ето защо трябва да дадем възможност да се предотврати Промената на флага, тъй като това не е добре за сектора в Европа. Е, колегата смята, че е добре да се стигне до компромиси по това досие, тъй като този сектор е много важен за економиката и като цяло благодари за доброто сътрудничество. Може би комисията иска да каже нещо. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. По отношение на внесените изменения, измененията, които обсъждаме днес, трябва да кажа, че те показват, че депутатите искат да включат морските лица в приложеното поле на директивите свързани с трудовото законодателство. Комисията обаче иска да внесе яснота по някои въпроси. Що се отнася до изменения 20 и 21, директивата за несъстоятелност изключва рибарите и домашните помощници. Комисията предлага е, рибарите, които ловят е, черупчести, да бъдат включени в е, директивата. Ние смятаме, че трябва да се подобри положението на домашните помощници и ето защо комисията изигра важна роля по отношение на конвенцията на МОД в това отношение. Съвета наскоро прие решение, което беше предложено първоначално от комисията, парламента също го прие. Става въпрос за подобряване на положението на домашните помощници. Само, че включването на, на домашните помощници в настоящото предложение не се предвиди. По отношение на изменение 24 и по отношение на всички изменения свързани с колективните освобождавания, комисията смята, че не трябва да има твърде голяма административна тежест и разходи за малките и средните предприятия. По отношение на изменение 27, От дълго време съществуват принципи и по силата на морското право. Според тях европейското законодателство се прилага спрямо кораби, които са регистрирани в една държава членка. Знаете за така наречената отговорност на държавата по флага. Ето защо европейското трудово законодателство не може да се прилага за кораби, които плават под панамски флаг, дори и те да плават в европейски води. Що се отнася до преходния период от 5 години, той беше предложен с цел да се отчете различната ситуация в държавите членки. Има разлики в степента, в която съществуват дерогации по петте директиви. Има някои държави членки, които изключват морските лица от всички пет директиви, а някои само от една директива. Ето защо предложихме преходен период от 5 години. Благодаря. Благодаря на комисията. Сега ще дам думата отново на докладчика. <clears throat> Благодаря. Ако трябва да бъда откровена, Нямам кой знае какво да добавя в сравнение с това, което вече заявих. Съвсем накратко по някои аспекти. Интернет и новите технологии. Ще повторя това, което вече казах. Когато ние като нормотворци вършим своята работа, работим с колеги, които имат различни гледни точки, но би трябвало да останем на земята. Ако се предложи законодателство, за което после се знае, че няма необходимите ресурси да се приложи на практика, това ще остане просто един текст, едно пожелателно мислене на хартия. Така че нека да се замислим тук. И ако се открие, че има и трудност при изпълнението трябва да се направи е, оценка на въздействието. Много често имаме оценки на въздействието за неща, които въобще не ни вълнуват или интересуват, а когато имаме нужда от оценка на въздействието, нея я няма. По отношение на защитата, трябва да кажа, че международното законодателство вече предвижда защита на морските лица. Ако се опитате да внушите, че те не са защитени по никакъв начин, просто подвеждате хората. Добре е да се актуализират мерките в тази област, но нека да не забравяме колко голяма бюрокрация има в сектора, как всички се задъхват от нея. И ето защо аз мисля, че ние трябва да кажем не на новите разходи, не на допълнителното административно бреме, защото сектора така или иначе е, е доста креха, ако мога така да се изразя. По отношение на колективните освобождавания, трябва да кажа, че не може да има задължителни консултации. Разбирам, че има различни позиции тук, но нека да не демонстрираме егоизъм. Толкова. Ако започна да навлизам в подробности, може и да кажа нещо, което няма да ми хареса. Толкова по отношение на това, което каза и комисията. Председателката. Ще разгледаме компромисните изменения на 18 март и ще гласуваме в нашата комисия също на 18 март. Кога ще отидем в пленарна зала? Вероятно през втората пленарна сесия през април. Сега можем да се върнем обратно на точка 14. Тя се нарича Организация на извадково изследване на работната сила в общността. Тук ли е докладчика? Добре. Комисията Емпъл прие своя доклад. Сега давам думата на госпожа Жданока, която е докладчик. Благодаря. Проведохме тристранна среща. И както съобщих през декември, резултатите от заседанието на Корепер не ни удовлетворяваха. Те не удовлетворяваха Европейския парламент, поради което не съумяхме да приключим работата по досието при литовското председателство до края на миналата година. Следващото председателство, което пое функциите си от януари месец, гръцкото председателство, предложи компромисни изменения, свързани с така наречения модел адхок. Позицията на парламента бе, че ние трябва да имаме възможност да кажем какво мислим за обема на извадката и за някои други параметри на тези модели адхок. Доколкото въпросът е политически. Такива модели адхок се използват веднъж годишно – и са свързани с специални, особени проучвания по особени въпроси, например безработица сред младежите, условия на труд за иммигрантите и други подобни. И така сега обсъдихме предложенията на гръцкото председателство, които са опит за постигане на компромиси. Има и предложение за използване на така наречените подмодели, при е, които е, да е, се използват от части актове за прилагане и от части актове по делегация. Нашият преговорен екип сега е упълномощил секретарията и правната ни служба – да обсъдят техническите аспекти и за тази цел ще бъде свикано техническо заседание, на което ще се е, разисква е, диференцирането. Тоест, кои въпроси ще бъдат отнесени към актове за прилагане и кои ще се уредят с актове по делегация. Много съм е, благодарна на нашия председател на целия преговорен екип и разбира се на секретарията, който пое работата в собствените си ръце, за да могат да продължат преговорите със съвет. Благодаря. Ако се намери решение, тогава можем да подкрепим споразумението по писмен ред. И също на 18 март най-късно може да се проведе и гласуване в комисията. Това беше последната точка за днес, тъй като утре ще обсъдим точка 16. Това ще стане след гласуването около 11.30. Приятна вечер!